Става въпрос да следното. Предвижда се една промяна след точка 15 да бъде ем, обсъждана след 16 и 17. Дори след точка 18. Uh е, Punto 2. L'approvazione del verbale di riunione della CONT. Точка 2. Приемане на протокола от последното заседание от 22 юни. По имейл получихте този протокол. След това протокол от 1 юли на 15 юни. На 15 юли ви беше из изпратено на 12 и 13 юли, протокол беше изпратен на 15 юли. Ако няма някакви възражения, приемаме протокола в този му вид. Съобщение на председателя, трета а, точка. Искам да ви напомня да приготвите картите за гласуване, защото ще започнем след малко с гласуването. Също така края на септември трябваше да пътуваме до Унгария. Обаче пътуването ще се отложи за 5 октомври. На 20 септември беше изпратен на дневния ред на пътуването и програмата до всички колеги. Също така се предвижда размяна на мнения и комисията ще бъде а, също на тази среща. Там ще има представители и на Сметната палата. Това ще е на 25 и 26 октомври. И ако тогава не може да стане, ще се проведе на 15 ноември. Искам да приветствам трима представители на секретарията, госпожа Делябор Месерабо и е, госпожа Скора Рикова. Надявам се, че вече всички разполагате с е, картите за гласуване. Гласувани ще бъде точка 4, 5, 6, 7 и 8 innanzitutto alla votazione del... И така, гласуване по точка четвърта. Между институционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси. Ще се гласува становище като цяло. Моля, гласувайте. Ще изчакам още няколко секунди, тъй като някои от колегите са си забравили карта за гласуване. Колко ли дълго ще отнеме това? Така, а, значи тези, които нямат карти за гласуване, ще гласуват с дигане на ръка и така, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 1 въздържал се, приема се. Vado? Ok. Passiamo adesso alla votazione del punto. Yes. Okay. Господин председателю, е, искам да направя едно обяснение на вод от е, името на социал-демократите. Става въпрос за изменение второ на нашия колега Симантас Васитис. Ние го оттеглихме. Утре е, ще имаме общо гласуване с бюджетната комисия. Ситуацията е такава, че Социал-демократите в рамки на бюджетната комисия са на мнение, което противоречи на ситуацията и ние не искаме да се поражат някакви недоразумения. Ето защо ни отегляме нашето изменение. Ние няма да гласуваме по изменение второ от шести параграф. Благодаря. Ако няма други е, колеги, които искат да вземат думата, така преминаваме към точка 5, проект на коригиращ бюджет номер 6 от 2010 година. Раздел 2 Европейски съвет и съвет. Раздел 3 Комисия. Раздел 10 Европейска служба за външна дейност. И така, започваме с гласуването. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и два гласа за. Второ изменение отеглено. Сега преминаваме към Сега преминаваме към гласуване на изменение трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 гласа за, 2 гласа против и 5 има въздържали се. Сега гласуваме по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Тук става въпрос за едно становище за изменение на правилника за длъжностните лица на европейските общности и условията за работа на другите служители на общно, общностите. Докладчика поиска думата. Прего. И релаторе. Госпожа Херцог, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на съдокладчиците. Имаме три основни елемента, които се отнасят до доклада. Искаме равно третиране, прозрачни, ясни процедури за всички. Дисциплинарната процедура трябва да съответства с изискванията за европейските институции. Искам да оттегля изменения 11 и 12, ако това е възможно. Надявам се, че е така. Не виждам защо да не гласуваме амблок. Ако това не се приеме, ще гласуваме по-отделно. Така или иначе, искам да оттегля изменения 11 и 12. Добре, сега можем да започнем с гласуването. Няма да гласуваме ен блок, ще ги гласуваме по-отделно. Иначе ще е по-трудно. Изменение първо. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за и 4 гласа против. Изменение второ. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Изменение трето. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Изменение четвърто. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за и един въздържал се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, 2, 2 гласа против. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 1 въздържал се. Изменение 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 3 гласа против. Изменение 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за и 3 гласа против. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за и 1 глас против. 11 и 12 са оттеглени. 13 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20, 27 гласа за. Сега гласуваме по становището цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за и 2 гласа против. Сега продължаваме и гласуваме по точка 7 от дневния ред. Това е становище, свързано с позиция на парламента относно проекта бюджета за 2011 година в вида, в който е изменен от съвета. Раздел 3 на комисията. Ако няма някакви възражения, гласуваме. Започваме с гласуването. Първо изменение. За против, въздържали се край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 12 гласа за. Изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 12 гласа за. Изменение трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 6 гласа против. Изменение четвърто. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за и 5 гласа против. Изменение пето. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за и 2 гласа против. Изменение 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 1 глас против. Сега гласуваме постановището като цяло. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се за, 1 глас против и 1 въздържал се. Сега Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Става въпрос за освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година Европейски полицейски колеж. Колегата Дирмер искаше думата. Благодаря, господин председателю. По параграф 6 мога да ви предложа устно изменение – Искам да благодаря на контрадокладчиците, на Сметната палата и на секретарията, защото в срок влиза този доклад в комисията. Наистина работихме усилено, мисля, че стигнахме до компромис, удовлетворителен за всички и благодаря предварително. procediamo quindi alla, mm, alla Добре. Сега преминаваме към гласуване. Гласуваме за предложението като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От НП има един в повече, който е гласувал. Нека гласуваме. 26 за. Няма против. Сега гласуваме за решението като цяло, както и за резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 1 против. Сега преминаваме към проекто резолюцията. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 12 гласа за. Изменение трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за. Пето изменение. Като група ние сме за това, което се казва в изменението, но искаме да бъде а, допълнителна, а не да заменя първоначалния текст. Господин Гайер, господин Страфакаткис, надяваме се да могат да се съгласят с това предложение. Да, всички са съгласни кимат е одобрително, така че приемаме вашето предложение. Нека гласуваме по изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 гласа за, 10 гласа против, 1 въздържал се. Изменение 6. Изменение 6. Вие искахте да внесете изменение. Новия директор на колегиума. След това премахваме част от изречението и продължаваме с останалата част. Va bene, allora procediamo alla, vo- alla votazione, la votazione aperta dell'emendamento 6. Така продължаваме с гласуването. Шесто изменение. Край на гласуването. 26 гласа за, един въздържал се. Седмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 10 гласа за. Изменение 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 1 глас против. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против, 9 гласа за. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за. Сега гласуваме по становището като цяло с предсти изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26 гласа за. И така, а, приключихме с гласуването. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Преминаваме към девета точка от дневния ред. Е, годишен доклад за 2010 година на Европейската служба за борба с измамите. Докладът ще бъде представен от изпълнителният директор на ОЛАФ, господин Николас Айлет. Добре дошъл, имате думата. Уважаеми господин председателю, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. По време на целия период, който се обхваща от доклада, именно 2009 година. По това време Олаф беше ръководен от Франц Херман Брюнер. По време на неговото ръководство във всички области Олаф отбеляза голям успех. И тук искам да подчертая някои от най-забележителните постижения. Вътрешни проверки в рамките на институциите, аналитични проверки, сътрудничество с други служби в сектори, които първоначално почти не бяха обхванати от бюджетния сектор координиране на митнически действия, ограничаване на незаконната търговия с цигари и други мерки, като например подписване на споразумения с производителите. Също така ни участвахме и в политиката за добросъседство. Играехме и водеща роля при борбата с измамите във връзка с проектите за развитие, при сътрудничеството с ООН и други международни организации, с директно сътрудничество с трети държави, най-вече с Африка. През последните 10 години Олаф се разви по такъв начин, че вече може да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Сега ще премина на английски и ще ви представя основните характеристики на 10-я годишен доклад на ОЛАФ. Ще направя обзор на основните разследващи действия на ОЛАФ за 2009 година. 2009 като цяло беше година на приемственост и на консолидация, 10 години след създаването на ОЛАФ. Обема на информация, който получихме, се увеличи от 802 нови информации през 2005 до 969-2009 бяха взети 740 решения миналата година в отговор на нова информация. От тези 740 за 220 бяха заведени дела. От тези 204 дела, които заведохме, 148 бяха реализирани от нас, останалите 72 бяха в координация или в съдействие с други служби. От 148-те дела, които ние приключихме, 99 бяха външни разследвания, 49 вътрешни разследвания. Сега няколко думи за основните а, сфери на бюджета, по които Олаф извърши разследвания. В процентно изражение 33% се отнасят до европейските институции и органи, 18% в земеделието, 13% външна помощ, 11% в други преки разходи. Знаете, че това се администрира директно от комисията. 10 структурни фондове, 10% от приходите от митниците и 5% сферата на цигарите. Към края на 2009 369 активни разследвания на ОЛАФ имаше, 354 бяха в страните от Европейския съюз и 15 в страни кандидатки. В годишния доклад са дадени описания на някои от тези случаи и различните сектори, за които се отнасят, както сме посочили и причините, които налагат да бъдем много по-внимателни относно детайлите, които се представят, но ние ще бъдем напълно открити и ще отговорим на въпроси, свързани с това. През 2009 ние сме възстановили четвърт милиард евро в резултат на последващи действия, които бяхме приключили. Тази цифра, разбира се, се колебае от година на година има доста високи в отделни години. Например, през 2009 имаше един единствен случай в земеделието, където бяха възстановени 113 милиона евро. Сега нека да се спре на четирите области от дейностите на ОЛАФ, на които беше обърнато особено внимание в доклада за тази година. На първо място, политиката на ОЛАФ е е все повече насочена към разследване на сериозни случаи. Разбира се, това не е абсолютно правило. Ние не сме служба, която се занимава само с най-сериозни случаи на измами, но а, трябва да се занимаваме с не толкова съществени а, случаи, но когато е възможно, ние а, се фокусираме върху по-сериозните случаи. Ние постигнахме допълнителни а, подобрения в процедурите, въведохме политика де минимис, така че Олаф да използва по-ефективно наличните си ресурси и да се фокусира върху случаи, които имат ясна добавена стойност. Това е свързано и с приемането на индикативни парични прагове за започване на разследване на Олаф в различни области. Освен там, където има данни за системни или систематични измами, тези случаи, които са под а, прага, се прехвърлят на други служби, като дисциплинарната служба на Европейската комисия. Това изисква адаптиране на нашата стратегия, което обаче е в пълно съответствие с политиката за нулева толерантност на европейските институции. Ние въведохме нови процедури за последващи действия като се отчитат отговорностите на ОЛАФ, на другите служби на комисията и на държавите членки относно проследяването на различните случаи. Освен това, ние направихме разчет на финансови измами, които са предотвратени благодарение на нашите действия. Имаме нов наръчник с конкретни насоки за всички етапи от разследването и той беше прият в края на 2009, почти последния документ, подписан от предишния а, директор. Целта е да се а, спазват основните принципи, предотвратяване на а, измамите, върховенство на закона. Аз съм вече 8 години в Олаф е, и ние преминахме от ситуация, при която нашата цел беше да бъдем справедливи по отношение на административното право до сегашното положение за да спазваме изцяло съдебната процедура. Така че намеренията са същите, но процедурата е много по-строга и много по-окончателна. На следващо място ние поставихме акцент допълнително върху предотвратяване на измамите и получаване на изпреварваща информация. Също бяха предприяти структурни мерки в съответствие с Генерална дирекция за етост и регионално развитие. Целта беше да се подобри осведомеността за мерките за предотвратяване на измамите в различните генерални дирекции, както и в държавите членки. Ние предоставихме разузнавателна информация, аналитична подкрепа, както на стратегическо, така и на тактическо и оперативно ниво на комисията, нейните служби, както и на държавите цели. И целта отново беше да се подобри осведомеността на персонала с финансови отговорности за най-често срещаните нередности и начина на действие в случай на измами. Трета сфера, на която искам да привлека вниманието ви, господин председателю, в която бяхме особено активни с, агенции, беше, с агенциите на Европейския съюз, имаме отделно звено вече от няколко години за разследване в агенциите. Както вашата комисия знае много добре, това е доста а, рискова а, сфера за лошо управление, а, както измами и корупция ние сме констатирали а, редица а, проблеми, особено в първите години след създаването на новите агенции. Тези рискове сега се управляват чрез непрекъснато задълбочено сътрудничество с заинтересованите страни. И най-накрая искам а, да се спрем на приходите в бюджета, която е също толкова важна. Е, Дявол 2 е, съвместни операции с митниците, организирани от нас, е, обединиха 45 членове от партньорството АСЕМ, включващо държавите от Европейския съюз, както и повечето азиатски страни, за борба срещу фалшивите стоки. Тази операция доведе до иземането на повече от 65 милиона цигари и близо 400 хиляди други фалшиви стоки. Ролята на Олаф беше координираща в случая. Основните елементи на нашата подкрепа бяха предоставянето на информационно-технологична платформа, която да позволява обмен на разузнавателни данни в реално време по сигурни канали между всички участници чрез непрекъснато звено за операции и контрол. Имам колеги, които с гордост могат да ви запознаят с дейността на това звено. Тъй като говорим за времена на финансови ограничения, Голяма част от оперативния ни е, бюджет е, е свързана с е, целта да се постигнат резултати съвместно с митниците на държавите членки и трети страни, които са готови да участват в тази дейност. И тъй като говорим за международно сътрудничество Искам да подчертая ролята на ОЛАФ в международните организации, които се борят срещу измамите и корупцията в сферата на помощта и проектите за развитие. Ние имаме проекти в партньорство с службата за сътрудничество Юрапейт, както и службата на Европейския съюз за хуманитарна помощ и с международни партньори. Искам да се спра в заключение на три въпроса, господин председателю. Първо бих искал да споделя с вас а, а, стандартния текст, а, който непрекъснато повтаряме, когато приветстваме нови членове в ОЛАФ. Тоест, е, че ние в нашата служба сме убедени, че няма нито една служба в европейските институции, която да е по-важна от това, което вършим ние. Другите политики имат е, е, видимост, монетарен съюз, единен пазар, други големи проекти, които доведоха до сегашният етап на европейското изграждане. Но в Олаф, който ръководя сега от известно време, но не още много дълго, за дълго напред, ние оценяваме високо доверието, което не се оказва. Ние, разбира се, не сме иммунизирани срещу натиска, който е свързан с обществените услуги, също недостига на ресурсите изисква по-добро насочване на тези ресурси според приоритетите и това смятаме да направим. На трето място, нашите служители разбират нуждата от промяна. Ние приветстваме предизвикателствата и новите възможности, които се създават. Промените са политически процес, но който трябва да отчита необходимостта от запазване на независимостта и ефективността на оперативната служба, както духа на, а, и ангажимента на персонала. Ние а, се ползваме от подкрепата на Европейския парламент, а, както и на вашата комисия, която играе толкова важна роля. Тази подкрепа, това доверие за нас е изключително, нещо изключително ценно. И за това искам да ви благодаря. Да ви благодаря също и за вниманието. Благодаря ви. Давам думата за изказване. Вълчидас. Господин председателю, ние се радваме, че дейностите на ОЛАФ през 2009 година бяха много ефективни. Милиони евро бяха върнати в бюджета на Европейския съюз, но все още съществуват доста проблеми в държавите членки и един от тях е обмяната на данни. В Литва има пет институции, които се занимават с финансови измами, с а, корупция, но а, те обменят информацията помежду си и то много неохотно. Може би а, трябва да имаме е, централизирана система за обмяна на информация и трябва да има една институция, която да отговаря за обмена на информацията между отделните институции. Има случаи, които бяха изследвани, разследвани до край през 2009 година. Случаите се намалели от 65 на 56%. Какво може да се направи в тази насока, за да се постигне напредък. Благодаря. Господин Зонда. Tak, е, е, formand. Е, jeg har et spørgsmål til, til den figur, der hedder punkt D, som omhandler de... Благодаря. Интересуваме цифрата за различните страни и броя на разследванията във връзка с отделните страни. Разбирам, че има определени резерви. Вие ги засегнахте. Ако няма дела свързани с определена страна, това може да се дължи на нейната незаинтересованост от сътрудничество с ОЛАФ и е, нежеланието и да е, изпраща случаи или информация за случаи. Може би за това в Дания и Финландия имаме нулева цифра. Но се питам, дали вашата статистическа служба води е, така архив за това къде са проблемните страни, къде са особените проблеми, защото цифрата сама по себе си не казва много. Една цифра може да отразява много явления, степени на тежест. Така че дали бихте могли да се ангажирате с евентуална оценка? Правите ли такава? Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря, господин председателю. Аз искам да изразя моето признание към работата свършена от Олав. Олаф. доклад, докладът е един квантов скок в сравнение с предишния доклад, който имахме аз се е, занимах много обстойно с този доклад и установих, че има много подобрения, свързани с изготвянето на този доклад в сравнение с, старата, с стария. Може би е добре да се изгради на номенклатура. Добра е дефиницията за измама, но все пак трябва да се доуточнят някои аспекти дали една из определено нарушение ще е в а, графата измам, измами или подозрение за измама. Също така а, трябва да се подчертае достоверността на данните, върху които се позовава този доклад. може би, ако данните все пак са условни, а не конкретни, това е, се дължи на лошо управление. Кой, искам да попитам, кой даде тази идея за това осъвременяване на статистиките? Това е един доклад на комисията, на генералния секретарят – Искам да попитам кой измисли заглавията и какво смятате вие за този опит да се представят данни, условни данни, свързани с измамите. На трето място. Значително подобряване на доклада, а именно докладване и обявяване на случаите на измама. Е, цифрата скочи за една година на 800. В е, селското стопанство с 43% се увеличиха случаите, свързани с е, подозрение за измама. Как ще оцените бъдещето на тази система и как се опитвате да приложите тази система на практика? Колкото по-широко е приложението на тази система, толкова повече случаи могат да бъдат декларирани. И, разбира се, трябва да има нулева толерантност. Следващия ми въпрос е, е свързан с една тъмна а, страна, така да се каже. Благодарна съм и за информацията, която ни предоставяте в селското стопанство. 500 милиона евро не могат да бъдат възстановени. И като 1,136 милиарда евро са възстановени а, на бюджета и а, 10% е възвръщаемостта и а, какво се планира в тази насока, за да се увеличи процента на възвръщаемост? През 2004 година, когато сметките бяха приключени, 16% от измамите а, са декларирани от Италия. Какво се предприе в тази насока, за да се а, засили сътрудничество с а, Италия? там с Италия също е нисък процента на възвръщаемост на неправомерно отпуснатите средства към бюджета на Европейския съюз. Това са моите въпроси, господин Гейер. Ähm, е, благодаря, господин председателю. Четири кратки въпроса към господин Айлет. Аз се присъединявам към а, въпроса на госпожа Гресле, отнасящ се а, до измамите е, в е, Италия. Аз е, прочетох обобщението и друг акцент, който трябва да се постави е страните от Балканския полуостров и от Западните Балкани. Какво е предприел в последните 12 месеца, за да се запознае с ам, осезаемите рискове, отнасячи се до тези държави. Относно ам, международното сътрудничество, интересуваме до каква степен Олъв ще подкрепя академията, която е в а, Виена и академията, която се обучава кадри за борба срещу корупцията. Какво е сътрудничеството между ОЛАФ и други ам, наказателни органи и а, също и а, броя на ам, разследващите органи, броя на, следовател, на следователите и какъв е техния а, истински брой. Б- благодаря, господин Айлет. Благодаря, господин председателю. Много широк спектър от теми бяха засегнати, някои от тях извънредно конкретни. Ще направя максималното, но съм сигурен, че колегите ми ще дадат допълнителна информация по всеки въпрос, на който аз не успея да отговоря в достатъчна степен. Освен обмена на данните или във връзка с обмена на данните, мога да кажа, че ние в нашата професия можем да засегнем проблема за защита на личните данни пространно. Когато данните не се обменят, а се окаже, че е трябвало да бъдат обменени, а, причината е, че не е имало проблеми от гледна точка а, на защитата на личните данни, а механизмите за тази защита не са били правилно прилагани. Защото механизмите а, за обмен на личните данни съществуват в националните законодателства. Обикновено в нашия опит ние се стремим към подобряване на сътрудничество между хората, вместо да въвеждаме нови механизми. Ако ми позволите, е, ще коментирам е, амбициозното предложение да има европейска клирингова къща за данните. Това е много натоварено от политическа гледна точка предложение. Е, спорна идея, която би улеснила моята работа, но сигурно доста време ще отнеме осъществяването й. По другия въпрос, зададен от първия е, изказал се, ако правилно съм разбрал, той пита защо е, броя на случаите, по които има последващи действия, е спаднал от 65% на 2, през 2008 година на 55% през 2009 година. На този етап не сме сигурни дали става дума за промяна в тенденциите, в общия стереотип или за еднократно явление. За момента не придавам на този спад голямо значение. Защото е трудно само е, като вземете данните от една година да изготвите много точни преценки. Сега, е, първи е, въпрос на втория изказал се. Извинявам се, че не споменавам имената. Кои страни са по-тежки за работа от други? Съвсем очевидно в различните страни съществуват различни проблеми. Това се дължи, между другото, на исторически, институционни, економически, социални и структурни причини. Според мен важното е следното – само поради това, че има голям брой дела, свързани с една страна, да не се прави изводът, че тя е проблемна страна. Възможно е да е проблемна, може да е проблемна в сравнение с други, но това може да е и показател за висока степен на сътрудничество от съответната държава. А може да е показател и за голям брой свързани помежду си дела. Например, при България това е решаващ фактор, защото имаме много дела от един и същи тип, една и съща далавера, но повтаряна многократно. Не ми е работа, според мен, да соча с пръст отделните държави членки, да ги обвинявам. Но съвсем очевидно стои проблемът е, за е, по-добро функциониране на различни части от административната и е, съдебната структура в някои нови държави членки. Този проблем обаче съществува и в не така новите държави. Ако а, говорите с някой от моите съседи, аз мога да мина за а, държ... граждани на нова държава членка. Нова държава членка е относително понятие вече. Има и някои от по-старите държави членки, които със сигурност биха се облагодетелствали, ако повишат ефективността на своите системи следствие на констатациите на измами, които ние правим. Има, разбира се, специфики вътрешните разследвания до голяма степен са съсредоточени в Люксембург и Белгия, защото там са седалищата на институциите. И там се извършват престъпления, свързани с корупция вътре в европейските институции. Това, което бих казал е, че ако погледнете цифрите по-отблизо, при някои държави членки имаме голям брой дела поради а, много доброто сътрудничество в сравнение с а, населението и с разходите. Имаме повече дела в Германия, отколкото другаде, но като се има предвид размерът на страната и размерът на разходите там, това не е кой знае колко интересна констатация. Ако погледнем други големи държави членки, една, на която аз съм гражданин, и е, друга, която е наш съсед, там имаме по-малко дела, по-малко констатации за нередовности и е, аз е, бих казал, че не е, е редно да се прави прибързано извод дали състоянието на нещата там е тежко или не е тежко. Би трябвало да се извърши допълнителен анализ. Тази цифра е само показател. Сега в отговор на въпросите на госпожа Гресле, много благодаря за любезните и думи и а, за а, така добрата и оценка за усилията ми да подобря структурата на нашия документ. Сега, е, много трудно е да се отговори какво е реалното ниво на измамите. Ние не целим да а, е, кажем каква е цифрата тук. Когато бях шеф на разследванията преди 5 години, много работа вършихме, но няма солидна основа върху която да стъпи една количествена оценка на измамите. Знаем какви категории измама сме разкрили – е, освен това, е, знаем какво най-вероятно ще се окаже и измама е, след провеждането на съдебни процеси, четейки докладите за нередовности от държавите членки. И на тази основа обнародваме цифри, които влизат в доклада за дейността на ОЛАФ и много подробно описват положението. Това е традицията в доклада на комисията. Утре е, комисаря, който е мой началник, ще ви представи такъв доклад. Тези цифри, които ще чуете, са на основата на информацията, подадена от държавите членки. Докладът на Комисията за измамите по член 325, който ще обсъдите с комисаря утре, бе изготвен до голяма степен, макар и не изцяло, ФОЛАВ. Генерална дирекция бюджет и други служби на комисията също имаха участие в написването му. Разликата му а, от нас е, че а, той е посветен на целият спектър на дейността на комисията. И там а, до голяма степен се стъпва върху цифрите, подадени от държавите членки. И тук се следва един стандартен ред – за допускане и разрешаване на обнародването на информация от комисията. Сега това е нещо различно от доклада, който подготвя главният директор на ОЛАФ за дейността на ОЛАФ. Това е независима дейност, която разбира се не може да се отдели изцяло от останалата дейност. този смисъл между двата доклада има разлика. Цифрите за нередовностите се влияят от време на време от промените в практиката, от промените в определенията. Понякога се променят таваните, цифровите показатели – освен това, системата за наблюдение на нередовностите не функционира еднакво във всички държави членки. За това има нюанси от година в година. Посланието, което бих отправил за възстановените средства е, че не Олаф събира парите, които, с които е било злоупотребено. Службите на комисията и държавите членки събират тези пари обратно. Това, което ние се опитваме да видим, е ако нашата информация показва, че трябва да се стигне до връщане на средства, дали такова връщане наистина се осъществява? В крайна сметка ресурсите не са били използвани по предназначение. Фундаменталната ни позиция обаче е, че не ние сме тези, които събират средствата обратно, които осигуряват тяхното връщане в бюджета на общността. Ние разследваме, за да преценим дали има основания за връщане. Самото връщане е работа на други служби. По отношение положението на Италия. Там наблюдаваме един порочен кръг. Прекрасно сътрудничество. Италианците имат финансова полиция, каквато не съществува в повечето други държави членки. Те имат доста заделени средства за борба с измамите, както и с други видове престъпления, в частност тежките престъпления. И с тяхната съдебна система и магистрати сме създали прекрасни отношения през годините. Затова оттам идват доста случаи. Остават естествено някои проблеми в някои райони, в някои отрасли. А, повече ме притеснява а, положението в държави членки, с които нямаме такова ниво на сътрудничество. Там кръгът е порочен, а не добродетелен, както бих го нарекал по отношение на Италия. По отношение на Балканите и Западните Балкани, там има разследвания е, в етапа преди присъединяването. По-важно е обаче какво правим по линия на обучението в Хрватско, в частност, но е, и в някои други държави на е, Западните Балкани. Там изразходваме средства на комисията за обучение, много време отделяме, много служители сме насочили към тази дейност за да е сигурно, че ще бъдат създадени механизмите необходими преди присъединяването и че ще започнат да функционират както е редно. Е, Международната академия за борба с корупцията в Люксембург вече е официално открита. Много съжалявам за преждевременната загуба на Франц Брюнер и една от причините за това, освен че той беше мой добър приятел, е, че не можа да види раждането на това си дете на академията. Той беше Значи имаше човек изпратен в академията във Виена, той сега се върна в Брюксел. А, и получих много трогателно писмо от е, Външно министерство на Австрия миналата седмица за съдействието му. Сътрудничеството с Европол и Еврожуст е изключително важно. Естествено, Европол е, е разузнавателен е, орган, докато ние сме разследващ орган. Те ние, ние също се занимаваме с разузнаване в известен смисъл, докато те се занимават и с разследване. Все повече се усъвършенстваме в работата си. Новият правен режим на дейността на Европол ще позволи добре да обменяме данни с тях, което не беше възможно до сега и Олаф ще може да участва активно в някои от тъй наречените дейности, свързани с преценка в Европол. Естествено, нашето поле на дейност е по-конкретно, по-стеснено, контрабанда на цигари, е, евентуално финансиране е, на е, тероризма със средства, получени от бюджета на Европейския съюз. По тези въпроси, тук вече говоря чисто хипотетично, мога, можем да сътрудничам с Европол. В момента не работим по такива случаи с тях, но тяхната сфера на дейност е по-широка. По Лисабонския договор имаме нови възможности за сътрудничество и с Еврожуст. По няколко случаи успяхме да работим с колеги от Еврожуст и се ползвахме от техните специалисти и техните специализирани познания. Броя на следователите, по памет цитирам, около 130. Но това не е единственият въпрос, защото към следователите трябва да добавим помощния персонал, който обработва информацията за следователите. И имаме много голям информационен отдел. 5% от нашите информационни приложения са специфични за ОЛАФ, много от тях свързани с митниците. А, оперативното разузнаване, така да се каже, са 12 души в един на дирекция С. те подпомагат следователите. Те имат компютърен капацитет по-голям от този на много генерални дирекции на комисията. Трябва и съдебно-следствената криминалистическата експертиза да бъде добавена тук и капацитета ни. Може би тук не е подходящо място да излагам подробно организационната структура на ОЛАФ, но 75% от нашите ресурси са посветени на оперативни задачи, т.е. на чисто оперативната ни дейност. Естествено, ние имаме и някои други задължения извън това. Така, господин председателю, струва ми се, успях да изчерпя въпросите, но ако не съм ги изчерпил напълно, с удоволствие бих дал допълнителна информация. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председателю. Аз много внимателно слушах казаното от директора и останах с впечатлението, че може би не сме задали правилно въпросите си. Когато ви хвалим, вие казвате, че това се отнася само за държавите членки. Тогава, когато кажа, че има проблем, вие сте съгласен и казвате, и че една единна система няма да разреши проблема. Ако има някакъв проблем, свързан с измамите, вие отново се позовавате на държавите членки, които по различен начин гледат на термина измама. В доклада за 2008 година се посочва, че 68% от случаите са били приключили. Вие казвате обратното. Казвате, че цифрите не са чак толкова високи. Надявам се, че в бъдеще ние ще получим доклад, който можем да разберем след неговото прочитане. Благодаря, господин председателю. Искам да запитам господин директора дали би могъл да ни даде становище за Хрватско? Хрватия. Тъй като председателят включи в програмата на нашата комисия посещение на делегация на място, така че ние ще изготвим становище върху тази държава, която желая да се присъедини към Европейския съюз. Можете ли да ни дадете мнение за нея? Само през 2009 година е имало едно дело, започнато спрямо Харватия. Следният въпрос имам. По отношение на измамите имаме доста голяма цифра за Белгия. Вие ни дадохте обяснение на този факт. Институциите на Европейския съюз до голяма степен са на територията на Белгия. И малко жалко е да се обнародва статистика поради това, че вие констатирате измами в институциите. Имате ли екстратериториални, извънтериториални е, правомощия и може ли да направите е, за Белгия като държава в сравнение с другите държави? Eh, благодаря, господин председателю. Уважаеми генерален директор, искам да ви благодаря за вашият отчет, както и за встъпителното ви слово. На базата на обмена на мнения тук искам да поставя два въпроса. На първо място, всяка година в доклада може да се прочете нещо за новите агенции. И искам да ви поставя следния въпрос. В доклада, който е изготвен за комисията в Европейския парламент, има посочени някои въпроси. Можем ли да очакваме по-пряка обратна информация от комисията? Защото ми се струва, че ситуацията е малко особена Генералната дирекция на Европейската комисия за борба с измамите прави бележки върху агенциите, създадени от същата Европейска комисия. И там се говори за повишен риск от измами. Тези бележки се предават на, предават на Европейския парламент. Изглежда обаче, че Европейската комисия не взема а, при сърце тези бележки на Олаф което ми се струва малко странно. На второ място искам да попитам дали Олаф е мислила върху възможността за провеждане на изследване не много скъпоструващо изследване и не много а, дълго във времето, но върху дефинициите на измамата и по какъв начин да се отнасяме към различното тълкуване на термина измама. В Европейския съюз има определени случаи на измами, които се обявяват, но има и такива, които са скрити. Какъв е процента на тези скрити ам, случаи на измами? И как може да се използва а, това, за да се направи а, оценка за а, работата на слу... правораздавателните служби в държавите членки? Тъй като а, Данията в доклада трябва да бъдат съпоставими, като се отчитат и необявените случаи на измами. Така ще имаме по-ясна представа за ситуацията. Освен това, в идните години докладите трябва да се а, фокусират и върху сътрудничеството между ОЛАФ и държавите членки, да изготвите една таблица на държавите членки, съответните служби, където да е отразено сътрудничеството, например с италианските, с румънските, с белгийските власти, да има отделя, отделна глава или таблица за това сътрудничество. Тъй като а, сега в доклада не се засяга този въпрос. Това не означава непременно, че институциите на Европейският съюз ще поставят оценки на държавите членки, но а, поне Олаф ще може да сподели своя опит в сътрудничеството с съответните органи на държавите членки. И още нещо. Ние използваме термина измама няма нито един европейски гражданин, който да не знае какво означава измамата от е, собствения си опит. Е, всяко е, отделно лице, фирма, институция могат да разберат дали са засегнати от измама, дали имат измами при тях или не. Мисля, че ако се огледаме в тази зала, включително и членовете на нашата комисия, едва ли ще могат съвсем точно да разберат терминологията, която се отнася до дейността на Олаф, тъй като това е много сложна сфера. И понякога ние виждаме детайлите, но не виждаме цялото. И хората знаят от морална гледна точка какво представлява измамата, но ние има толкова сложна регламентация, която всъщност скрива истинското лице на измамата. И агенцията, която отговаря за борба с измамите, е изправена с предпроблем. Трудно е да се разберат регламентите, свързани с измамите. Така че тези регламенти а, трябва да бъдат а, упростени. Благодаря, господин Айлът, за отговор. Благодаря ви, господин председателю. Първо, господин Балчитес. Считам, че действително трябва да обсъдим на двустранна основа вашите безпокойства, тъй като не ви разбрах съвсем добре. Сигурно и вие не сте ме разбрали добре, за това се извинявам. Бихме могли да обсъдим този въпрос а, помежду ни. Господина Оди, аз не мога да ви дам точен разчет за нивото на измами в Харватия. Вярно е, че има в момента едно разследване, но както казах, работим в тясно сътрудничество с хрватските компетентни органи, за да повишим административния капацитет, както и техния капацитет да извършват разследвания. Един от проблемите, констатирани от нас, е проблем, който сме виждали и в други нови държави членки, както и в по-старите държави членки. А именно съдебната система не се справя. Разследването приключва, но след това по една или друга причина е много трудно за съдебната система да стигне до краен резултат, категоричен резултат, особено резултат свързан с осъждане. Това е явление, което сме наблюдавали и преди. И за това последното ни послание към хрватските компетентни органи беше именно това да усъвършенстват своето правосъдие. Ако желаете, ще изготвим справка преди посещението на делегацията ви е, в Харватия, за да ви помогнем, ако смятате, че това ще ви е полезно. Също така аз съм много чувствителен към вашата бележка спрямо нашата страна Домакин. И аз самият се притеснявам всеки път, когато се окаже, че съм длъжен да обяснявам защо са толкова високи цифрите за Белгия. направили сме максималното този факт добре да го обясним в доклада. И ще погледна дали има начин да подобрим качеството на нашето изложение, така че да не създаваме невярно впечатление за Белгия, която е наша страна домакин. Съжалявам, че е, нямам възможност да направя тази бележка и на холандски, и на а, английски. Ще направим максималното да подобрим изложението. На въпроса на господин Дойче. Ние искаме да предоставяме в реално време информация на Европейската комисия за проблеми, свързани с агенциите и в този смисъл ние допринасяме в широк смисъл за разрешаването на констатираните проблеми. Моето наблюдение показва, че комисията не желая да се създават повече агенции. Тя е напълно наясно с трудностите в управлението, когато се създават специализирани а, органи и то доста отдалечено от а, седалището на комисията и да се очаква от тях да спазват всички правила и разпоредби. Комисията знае за този проблем и тя не прави с лекота предложения в тази област, но политическите реалности е такива, че продължават да съществуват агенции и тяхната бройка да нараства. Ние даваме своя принос в процеса на предотвратяване на измамите на този етап. Искам също да споделя още нещо за агенциите. Ако става дума за някакъв маловажен въпрос, някаква злоупотреба, не непременно измама. Например, ненадлежно проведена процедура за назначаване на служители. В този случай агенциите нямат дисциплинарни функции. Затова ние работим с агенциите. Тук ние осъзнаваме, че има празнина. Ние сме им предоставили от време на време свои специалисти, за да им помогнем в управлението, така че им оказваме максималната помощ, която е възможност. Ние правим всичко по нашите сили, както в политическа и така и в оперативна посока да помагаме на агенциите. Сега за разнородните дефиниции за измамите. Всъщност има една обща дефиниция за измамите, в инструментите, свързани с защитата на финансовите интереси на европейските общности. Там има обща дефиниция за измамата срещу общия бюджет на Европейския съюз. Но тук трябва да посочим отново прозрачността, международната дефиниция за корупция, също злоупотребата с власт за лично благодетелстване, като граждани ние винаги знаем какво означава това. Има правна дефиниция, която е заложена в общностното законодателство. Мисля, че говорих вече доста дълго за някои от трудностите, свързани с измерването. Това, което беше наречено прикрит измама, лейтен фрод. Може би се имаше е, предвид някакво а, ниско ниво а, е, на измама. Аз тук а, е, нямам точен отговор. Не можем да измерваме а, този тип а, измами на базата на данните, с които разполагаме за а, европейския бюджет не можем да се справим, да дадем отговор на този въпрос с наличната информация. Имаме информация за различни програми, сфери на изразходване на средства. Ситуацията е по-добра, когато става дума за нередности. Ние се опитваме да проникнем дълбоко в информацията, свързана с нередностите, за да видим статистически какво може да се изчита а, за а, наказуема измама. Ще се радвам, когато имам повече време, може би не толкова официално, както сега, а, да се срещнете с наши специалисти, които да обсъдят този въпрос. Искам да преминем сега към следващия въпрос на господин Дойч за яснотата в доклада, свързан с сътрудничеството с органите на държавите членки. Разбира се, никой не иска да изготвяме таблица на добрите или лоши държави членки, на добрите или лошите служби, защото в реалния свят това не може да се прави. Ние трябва да работим с тези хора. В този формат няма да е работеща тази формула. Разбирам обаче предложението ще се опитам да формулирам, да направим нужното, за да предоставим по-надежна, точна информация, която да показва нивото на сътрудничество с отделните държави членки, с отделните служби, особено в сфери, където постигаме напредък. И също да видим къде са празнините. Това е огромна работа, и на този етап аз не съм убеден в каква степен мога да предложа на следващия генерален директор като точка, която да бъде включена в следващия доклад за дейността на ОЛАФ. Но със сигурност ще погледнем сериозно на този въпрос. Благодаря ви много, господин председателю. Председателят ако няма други въпроси, ще преминем към следващата точка от дневния ред, а именно специалния доклад на е- Европейската сметна палата. Ефективен ли е контролът на упростените митнически процедури за вноса? Искам да дам думата на докладчика Барта Стаес. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, не знам колко от вас са прочели а, този специален доклад на Сметната палата. Но можем да кажем, че Сметната палата и нейните служители а, са изготвили един чудесен доклад, са свършили една отлична работа. Този доклад доказва нещо много важно. Тук става въпроса за процедури, които са свързани с упростяване е, на митническите формалности при внос. Е, по този начин ще се е, постигне по-голямо простяване на търговията, улесняване на търговията, също и стоките, които се внасят, ще бъдат освобождавани по-бързо от митническите формалности. И това е една процедура, която се уповава на доверие. И това е нещо хубаво, според мен. Може да се правят договорки с търговците, може да се създава едно взаимно доверие, но все пак трябва да има междинни проверки, които да се извършват, както и последващи проверки, да се види дали търговците спазват тези договорки и да се види дали системата функционира. Да не се създават вратички, през които е, да се заобикаля е, законодателството и да се стига до измами. Проведох един дълъг разговор с член на сметната палата и с служителите, които отговаряха за изготвянето на доклада. Тогава аз съставих 12 препоръки. И разбира се, трябва да се вземе предвид и мнението на служителите на Сметната палата, защото това са хора експерти, знаят за какво става въпрос. По време на експозицията на господин Айлет аз проведох един кратък, кратък разговор с представители на комисията. Както вече споменах, много се радвам за този доклад от страна на Сметната палата и а, той ще играе водеща роля по отношение на а, контролът върху простените технически процедури за внос. Обаче, а, както Сметната палата констатира, има голяма степен на а, загуби от бюджета на Европейския съюз. Това е нещо, което искам да обсъдя с представители на Европейската комисия. също така и за комисията е доста трудно да преценят каква е степента на тези загуби от европейския бюджет защото понякога тези разпоредби или не функционират, или функционират само до известна степен. Следваща препоръка. Ако комисията до марта 2011 година това е към края на периода за освобождаването отговорност, ако комисията до тогава се погрежи за това да се създаде една подобрена ам, законодателна рамка. Добре ако комисията следва насоките, свързани с последващите проверки. И ако тези насоки, които комисията сама си е а, поставила, а, да бъдат а, до изградени. Тези разпоредби, разбира се, трябва да бъдат спазвани от държавите членки. Ако те не окажат съдействие, тогава не може да се постигне напредък, защото органите, митническите органи на държавите членки са тези, които осъществяват контрола на стоките на място. Ако те не окажат съдействие, системата няма как да функционира. И по този начин някои търговци ще са склонни да извършват измами. Съществуващите разпоредби трябва да бъдат изпълнявани правилно и трябва да се упражнява и контрол това е един въпрос или по-скоро апел към Европейската комисия. Комисията трябва да контролира от своя страна държавите членки. Трябва да се види къде има дефицити, а, кой не приема нещата прекалено насериозно. И, и ам, преминавам към следващата препоръка, която искам да отправя а както вече споменах, да има по-задълбочени проверки от страна на Европейската комисия. Следващият месец ще има последователни посещения в отделните държави членки. Ще се извършват проверки. Днес започна първата проверка в Германия, ако съм разбрал първо, ако съм разбрал правилно. След това ще има в Холандия и така нататък. Това е нещо положително. Това е а, нещо, което а, комисията може да си припише като актив. Искам да призова комисията за това да представя един общ преглед на действията през 2011 година. Но смятам, че ние ще сме и доволни, ако се провеждат ако се изготвя доклад след а, всеки 6 проверки. За да се види в кои държави членки има голям дефицит, в кои нещата са добре. Държавите членки трябва да приемат на сериозно тези а, разпоредби, защото по този начин ще а, функционират по-добре и техните а, митнически органи. Сметната палата не трябва да се задоволи само с този специ... специален доклад, а и ние трябва да а, се договорим за това, да има а, продължение, да има приемственост а, на а, тези а, действия, тези препоръки, заложени в а, доклада. Доклада на Сметната палата, и тук премлявам към осмата ми а, препоръка. А, Отнася се до един механизъм за контрол, който съществува в Холандия. Сметната палата каза, че това е много добър механизъм. Положителното е, че една такава система вече е измислена и Сметната палата смята, че това е една много добра система, една, един много добър начин на работа и искам да отправя апел да се помисли как този модел може да бъде направен по-ефективен и да функционира по-добре. Препоръка номер 9. Аз призовавам комисията да обърне внимание на системата за свръхопростяването. Да се провери до каква степен се а, увеличават злоупотребите при прилагането на тази процедура по свръхопростяване, свръхоблегчаване. Може ли да ни представите конкретни цифри? Защото тази система а, може да доведе до увеличаване броя на измамите. Десета препоръка в Белгия, Франция, Ирландия, Швеция, Обединеното кралство. Е, Сметната палата установи, че много економически е, оператори е, не бяха в състояние да предоставят съответните митнически документи. Ако наистина това е установено, че се стига до такива случаи, то а, трябва да се проведат допълнителни проверки. А, тук споменавам а, държавите, които са споменати от а, Сметната палата, за други не знам, но тези държави трябва да бъдат проверени допълнително от Сметната палата и да се види защо се стига до тези случаи и как може да им се окаже съдействие и как може да се окаже натиск от страна на парламента, за да се коригират тези дефицити. На, 10, на 11-то място бих искал да кажа, че липсва последователна политика на Съюза за санкции които да се налагат от страна на държавите членко, членки спрямо економическите оператори, които нарушават разпоредбите. Трябва да има една система за санкции, която да действа възпиращо. И и да накара економическите оператори а, да изпълняват своите задължения. Защото те също имат а, своите а, задължения, отговорности. На те трябва да са наясно за отговорностите, които са а, изправени пред тях. А, трябва да бъдат информирани по-добре, да знаят, че трябва да се придържат към а, договореностите, за да може да функционира тази система. в противен случай цялата система и целият анализ от договорености и така нататък ще е ам, застрашена. И така преминавам към а, препоръка номер 12. А, това е препоръка, която е свързана с доклада на Сметната палата, отнасяща се до простените процедури. Благодаря. Нека да дадем думата на господин Маселини, представител на Сметната палата. Сеньор президенте, сеньор рапортер, сеньор... Господин председателю, уважаеми депутати, уважаеми представители на Европейската комисия, Бих желал най-напред да благодаря на господин Стас за неговите коментари и препоръки, съдържащи се в работния ми документ за специалния доклад на Европейската сметна палата, именно доклад номер 1 от 2010, отнасящ се до упростените митнически процедури при внос. Искам също да благодаря на целият екип, на всички, които Работеха по изготвянето на доклада, за тяхната отлична работа. Аз забелязах, че вашата комисия проявява интерес в тази сфера от дейността на Сметната палата. Също обърнах внимание и на слабостите, които сте отбелязали. Съжалявам обаче, че през последните години Комисията по бюджетен контрол не е демонстрирала същото ниво на интерес в одитите ДАС върху приходите на Европейския съюз. Комисията по бюджетен контрол не е организирала също тристранни изслушвания с участието на Палатата и на Европейската комисия по въпросите за освобождаване от отговорност на комисията в тази област. За това искам да приканя членовете на вашата комисия да преосмислите вашата позиция, защото считам, че подобни срещи биха били много полезни. Докладът по простените митнически процедури е последният от поредицата от доклади по специализираните митнически процедури. В миналото Палатата извършваше одити върху транзитните процедури, също върху релевантността на одита, процедурата за митническите складове и задължителната информация за тарифите. Значението на аудитирането на упростените процедури е съвсем ясно. Що се отнася до а, вноса на Европейския съюз, трябва да отбележим, че през 2008 70% от е, вноса а, беше свързан с тази процедура, а в някои държави членки, които бяха обект на одита, 93% от всички внос на тези страни а, е следвал упростената процедура. Искам сега да се спра на някои аспекти, които според палатата са изключително важни, ако искаме да се подобри сегашното функциониране на упростените митнически процедури. Целта е да гарантираме традиционните собствени ресурси да се събират по правилен начин и че се изпълняват изискванията, свързани с търговската политика на Европейския съюз. На първо място искам да подчертая, че опростените митнически процедури за внос са ускорени процедури за освобождаване на стоките и те позволяват на вносителите да разполагат по-бързо с стоките, отколкото след от обичайната процедура. Така се улеснява работата на търговците. Ето защо упростените процедури са ключов компонент от политиката за улесняване на търговията в е, Европейския съюз. Сметната палата разгледа двете основни упростени процедури. Упростената процедура за деклариране СТП и LCP, която е процедурата за оформяне на място. Необходимо е да се извършва ефективен контрол върху тези процедури, за да се гарантира, че традиционните собствени ресурси се събират по правилен начин и че търговците ще изпълняват изискванията, които проистичат от търговската политика на Европейския съюз. Одитът на палатата е насочен към управлението на тези процедури от Европейската комисия и как те се прилагат от държавите членки. В конкретно изражение палатата целеше да установи дали комисията е използвала подходящ подход за контрол върху упростените процедури, като използва най-добрите практики в международен план, и дали те се прилагат правилно от държавите членки. Платата също целеше да установи дали аудитираните девет държави членки, искам тук да подчертая, че тези девет държави членки заедно са събрали повече от 60% от традиционните собствени ресурси през 2008 година. Тоест, целта беше да се провери дали тези девет държави членки имат валиден стандартизиран подход за контрол върху опростените процедури и дали този контрол е ефективен. Що се отнася до регулаторната рамка за упростената процедура, беше установено, че тя отговаря в широк план на модел е разработен от палатата и съответства на приетите международни стандарти. Въпреки това, някои от аспектите на регулаторната рамка се нуждаят от усъвършенстване. Комисията трябва да направи така, че регулаторната рамка от 2008 година трябва да действа ефективно в целия Европейския съюз. Затова палатата предло... препоръча Комисията да изготви профили на европейско ниво на рисковете, за традиционните собствени ресурси и за общата търговска политика на Европейския съюз, за да бъдат включени те в рамката за управление на риска. Освен това, комисията трябва да гарантира, че основните насоки за последващите одити ще бъдат по-цялостни. Освен това, беше установено, че тъй като в повечето държави членки упростените процедури не се контролират добре, няма разумни гаранции, че традиционните собствени ресурси се събират правилно. Няма също разумни гаранции, че търговците отговарят на изискванията, проистичащи от общата политика, търговска политика на Европейския съюз. Одита на паладата установи, че аудитираните държави членки не прилагат стандартизиран подход за контрол и че не винаги следват насоките на Европейската комисия и че често методологията за контрол не е подходяща, което означава, че проверките са неефективни. Палатата установи, че проверките, извършени преди използването на тези процедури, са слабо документирани или в някои случаи са неадекватни. Проверките, които бяха извършени по време на обработката преди освобождаването на стоките, показаха някои слабости беше констатирана свръхопростяване, което освобождава търговците от продаване на информация за пристигането на стоките и тяхното освобождаване за свободно циркулиране на пазара. Палатата счита, че е особено важно за всички държави членки да компютъризират обработката на упростените митнически процедури, и да използва държавите членки трябва да използват компютъризирани профили на риска, включващи аспекти, свързани с традиционните собствени ресурси и въпроси на общата търговска политика. При да приключа изказването ми, искам да кажа, че сме удовлетворени от препоръките на господин Стас, както и от молбите отправени към комисията в работния документ. Европейската сметна палата ще продължи работа след изгод... специалния доклад, за да бъде оценена последващият напредък. Държавите членки също считат, че коментарите и препоръките на палатата са много полезни. Искам да благодаря на вашата комисия за сътрудничеството, за отличното ни сътрудничество по време на този одит и се надявам, че това ще доведе до подобряване на упростените процедури. Благодаря. Сега представителя на комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред от митническа гледна точка искам да благодаря на Европейската сметна палата за изключително качествения и интересен отчет. Няма да навляза в същата степен на детайли, както представителя на Сметната палата господин Штас. Е, в общи линии нормативната уредба е на лице. Искам да подчертая това. При изпълнението й има някои аспекти, е, в които можем да постигнем усъвършенстване и за тях можем да поговорим. Също така в общи линии интересно е, е да се отбележи, че е, нямаме проблеми с доклада на господин Штас, приветстваме препоръките му, препоръките съответстват на доклада и на общата насока на е, вижданията в Европейската комисия по тези въпроси. Искам също да откроя някои проблеми, свързани с времето. Господин Штас вече спомена, че трябва да наблюдаваме ставащото във всички държави членки, за да знаем какво е то. Започнахме с посещение е, в Германия, след това Холандия. Е, разисквахме особения ред, създаден от холандците – но по отношение на графика ми се иска да имаме известна гъвкавост. Трябва да посетим а, всички държави членки. Естествено, за момента това е шега. Имаме и други приоритети. Не извършваме често посещения. В точка трета от доклада на господин Штас се говори за насоките. След като се направи посещение, трябва да бъдат изготвени насоки. И е, пространството за маневриране, което ни е необходимо от гледна точка на сроковете, е именно за това, за да се направят насоките. Трудно е да се изготвят насоки преди да са посетени няколко държави членки. За това би трябвало отново да се поговори за насоките и е, е, за тази цел ще установим контакти двустранни е, с служителите на Комисията за бюджетен контрол и с господин Штас. Всъщност, март следващата година е само няколко месеца от сега, така че други бележки няма. TOR inspection action that the DG Budget especially is carrying out. First of all, I also would like to show my appreciation for the court's report. It reveals similar problems that we also have. За доклада на Сметната палата до голяма степен техните констатации съответстват на нашите констатации след посещенията ни в държавите членки. Е, комисията предприема действия е, в тази сфера. Ние имахме доклади през 2008 година и е, Сметната палата отчасти е използвала нашите констатации в доклада си. Бих добавил, че през 2009 и 2010 година комисията е извършила специфични, конкретни проверки по митническия контрол и стратегията за него във всички държави членки, освен традиционните доклади. Сега вече изготвяме и тематичен доклад с резултатите от тези посещения. Е, ще бъде разискван този тематичен доклад е, в нашата комисия е, през декември. Естествено ще го изпратим и на парламента. Контролът е много важна тема в тази годишния доклад за антидъмпинговите мита. Това е рискова сфера и там контролът от страна на държавите членки е от ключово значение. За 2011 година е, също отчасти е, върху е, особения доклад на Сметната палата за упростените процедури планираме да извършим за местните процедури на освобождаване на стоките от митница проверки в държавите членки. Имаме желание да оповестим резултатите от тези проверки пред парламента, но както каза колегата от Генерална дирекция Таксуд, е, времето е кратко за изготвяне на документа. Нуждаем се от повече време за тази цел. По въпроса как преценяваме е, загубите в резултат на недостатъците, проявили се в различните държави членки, не мога да дам отговор, но а, е, е трудно да се обещае, е, че и ще дадем такава информация в бъдеще. Е, комисията не разполага с информация, за да извърши такава преценка. Това, което получаваме от държавите членки, е, информация за случаите на измама и за нередовностите, които те са реално констатирали. И то за нередовности на стойност над 10 000 евро. Тези данни влизат и в доклада на Олаф, който вие разисквахте преди малко. Ние обаче не получаваме информация за тези случаи, които може би са се осъществили, но държавите членки не са ги засекли. Комисията извършва собствени проверки в държавите членки, но обемът на е, извадките е, на броя на сделките, които можем да проверим реално по време на нашите проверки, е толкова нисък в сравнение е, с милионите е, сделки, извършвани ежедневно и ежемесечно и ежегодно, че просто не ни е възможно на основата на тези извадки да направим надежна прогноза, надежна преценка. При нашия подход, системен подход към проверките, констатациите не се използват за количествена преценка, а по-скоро за качествена оценка на системите на държавите членки. Ние се опитваме да окачествим системите и процедурите на държавите членки и да констатираме дали те функционират правилно. Затова комисията не е в състояние да ви даде исканата преценка. А, може да се е, запита дали е, констатираните недостатъци могат да доведат до е, така недопустимо равнище на нередовности и грешки. Държавите членки извършват обаче е, контрола и затова ние проверяваме дали е, техните контролни системи са стъпили върху е, надежни механизми за анализ на риск. Дали те са в състояние чрез системите си да откроят най-рисковите сделки, за да ги проверят. Затова нашите констатации имат сравнително ограничено влияние. Ние по-скоро констатираме дали липсва документация за преференциален происход. А, такива констатации а, доказват, че както правилно подчертава и Сметната палата а, в доклада си, има